Председателят, госпожи и господа, моля заемете местата си. В рамките на подготовката на този доклад се проведе първа среща с подкомисията по сигурност и отбрана. Сега заседаваме с комисията по бюджети. Добре дошъл на колегата ми Жан Артюи. Желаете ли да вземете думата? Просто бих искал да изразя задоволството си от съвместната ни работа. Okay. Thank you very much. Благодаря ви. Докладчиците искат ли да вземат думата? Господин Таран, искате ли да вземете отношение? Не. Много добре. Компромисно изменение едно. За. Против. Добро утро! Компромис, компромис 1. Компромисно изменение 1. За. По какво гласуваме ли? Гласуване по финансирането на общата политика за сигурност и отбрана. Записано е в дневния ред. Компромисно изменение 1. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 2. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 24. За, против, въздържали се, Отхвърля се. 25 за, против, въздържали се, отхвърля се. 26 за и 27 против, въздържали се, отхвърлят се. 28 за, против, въздържали се, приема се. 29 за, против, въздържали се, отхвърля се. 30 за, против. Изменение 30. Кой е за? Против. Електронна проверка. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Приема се с 31 на 25 глас. 31. За. Против. Въздържали се. Електронна проверка. Вероятно ще се сформира същото мнозинство.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 въздържали се, отхвърля се. 44 разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Приема се само първата част от изменението на генерал Гресле. 45. Изменение 45. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 46. За. Против. Въздържали се. Приема се. 47. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 48. За. Против въздържали се, приема се. 49 за, против, въздържали се, отхвърля се. 50 за, против, въздържали се, отхвърля се. 51 за, 50, против, въздържали се, отхвърля се. 52 за, против, въздържали се. Електронна проверка.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 68 за, против, въздържали се, приема се. 69 за, против, въздържали се, електронна проверка. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Отхвърля се с 32 на 36 гласа. 70 за, против, въздържали се, отхвърля се. 71 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, вероятно се отхвърля, но нека проверим електронно. Край на гласуването. Отхвърля се с 32 на 41 гласа. 72 за, против, въздържали се, отхвърля се. 73 за, против, въздържали се, отхвърля се 74 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, електронна проверка. Mit 30 zu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 Край на гласуването. Приема се с 49 на 22 гласа. Hätte их ме денкен кън. Ich hätte ich mir denken 78. 78. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 79. За. Против. Въздържали се. Приема се. 80 за. Преминаваме към 82 за. Против. Въздържали се. Приема се. 83 за. Против. Отхвърля се. 84 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 101. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 102 и 103. За. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. 104. За против, въздържали се, приема се. 105 за, против, въздържали се, отхвърля се. 106 за, против, въздържали се, отхвърля се. 107 за, против. Току-що гласувахме по 106. 107 за, против, въздържали се, приема се. 108 и 109 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 110 за, против, въздържали се, отхвърля се. 111 за, против, въздържали се, приема се. 112 за, против,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 122 за, против, въздържали се, отхвърля се. 123 за, против, въздържали се, отхвърля се. 124 за, против, въздържали се, отхвърля се. 126 за, против, въздържали се, приема се.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 Приема се с 41 на 36 гласа. 7 за, против, въздържали се, приема се. 8 за, против, не е ясен резултатът. Електронна проверка. Die Край на гласуването.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 Едно за, против, въздържали се, приема се. Две за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Текстът се приема с 54 гласа за, 23 гласа против, 2 въздържани се. Мистер Кузо. Господин Кузо. No simplemente para decir que el GUE ha votado. Благодаря. Обединената левица гласува против, тъй като според нас общият подход към финансирането на ОПСОМ не е правилният, затова и гласувахме против. Председателят, благодаря ви, ще можете да внесете възражението си. С това приключихме по тази точка от дневния ред. Благодаря на колегите от Комисията по бюджети. Благодаря на председателя господин Артюи. Господин Артюи, искате ли да вземете думата? Благодаря за работата на докладчиците. Работихме в отлично сътрудничество. Voilà. Bien Have a nice